Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο. Нека да продължим нашето заседание. Следващата тема в дневния ред за днес е изявление на комисията и съвета относно горските пожари в Амазония. Госпожа Топорайнен от името на съвета има думата. Mr. President, Господин председател, уважаеми госпожи и господа, мисля не съм единствената, която би казала, че темата на нашето внимание днес пожарите в а, долината на река Амазони, на Амазонка да сериозно ни тревожи, защото това е от значение не само за пряко засегнатите, но и за цялата ни планета и климата не е пресилено да кажем, че е изключително важно да опазваме амазонските гори и светлината на общия климат. Тропическите гори на, Амаз... на Амазония са изключително богати и разнообразни. Те съдържат всеки десети растителен и животински вид действията, е, пожарите, предизвикани от хора и от е, климатичните промени, създават сериозна заплаха за биоразнообразието и тропическите лесове. Тези пожари са пряко свързани към съзнателно обезлесяване. За жалост установяваме, че през последните дни не, нещата се засилват и в а, бразилските гори, както в Боливия и Парагвай. Тези пожари сериозно замърсяват въздуха, убиват и избиват множество растителни и животински видове и прогонват местното население от изконните му територии водещата роля в областта на климата е с приоритетите на финландското председателство. Пожарите имат унищожително отражение върху хората и животните. Нашата цел е да запазим климата и околната среда и да създадем повече работни места за, за хората. Освен това, горите са изключително важни по пътя към нашата цел за климатична неутралност през 2050 година. Тази сутрин обсъдихме подготовката за предстоящата среща на върха на ООН по въпросите на климата. Затова днешният дебат е изключително важно. Въпреки предприетите до сега европейски действия и поетите международни ангажименти, обезлесяването и остават е, във възходящата тенденция. И унищожителните пожари в е, Амазония е, направят нещата още по-належащи. През април тази година съвета прие заключения относно приложението на стратегията на Европейския съюз за горите. В тях Съвета подчертава значението на стратегията за координиране на европейските и национални политики за съхранение на горите и за тяхното устойчиво управление. Съвета по земеделие, по селско стопанство и рибарство на следващото си заседание ще говори отново по тези въпроси, изхождайки от, също тези, от същите принципи, но и в светлината на новите събития и развитие в на национално, европейско и в, световен, в световно равнище. Комисията излезе с съобщение относно нашите действия за съхранение на световните гори. Внимателно ще проучим съдържащото се в докладите и съобщението и ще излезем с идеи по този въпрос. Съветът работи за да отговори на съобщението на комисията с заключения, които се надяваме да бъдат прияти през декември тази година защото обезлесяването излиза извън рамките на, обе... на унищожение на горите. Ние искаме да разширим темата, обхващайки екологията, земеделието и търговията. Очакваме вашата реакция и сме сигурни, че ще допринесете сериозно за бъдещите ни действия. Господин председател, Уважаеми евродепутати, в заключение позволете да подчертая, че горските пожари в Амазония е, са световна криза от огромно значение, която изисква международен отклик. Тясното сътрудничество с страните от територията на, Амаз... на района на Амазония е изключително важно. Е, страните страни като Бразилия е, имат право да, да получат нашия отговор, но те трябва да изпълнят своите ангажименти. За това ние трябва да ги призовем към бързи действия. Готови сме заедно с господин Болсонаро и с други да работим заедно. Ние сме готови да окажем подкрепа, но се нуждаем от незабавни действия като Финланд... председателство на съвета Финландия мисли за възможно най-добрия принос по наше инициатива в Хелзинки. Съветите на външните работи обсъдиха този въпрос в края на август. Те изразиха съгласие, че положението е сериозно и е необходим съобхватен европейски подход в отговор на кризата. Като председателство на съвета ние ще продължаваме да полагаме всички усилия, за да постигнем единен единни действия в, на, в отговор на кризата, които да доведат до резултат. Благодаря е, за вниманието. Сега от името на комисията господин Вела. Благодаря, господин председателю. Благодаря на председателството също. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, днес сме изправени пред огромна криза на климата и многообразието. Тя засяга нашия живот, економиката и бъдещето ни. Настоящите горски пожари по цял свят изпускат огромни количества СО2 в атмосферата, като задълбочават кризата не само в Амазонка, но и навсякъде по света, включително и в Сибир. Амазонската гора е уникална. Уникална заради кислорода, който дишаме, заради биологичното многообразие, което съдържа, уникална и за здравето на нашата планета. За това благодаря, че сложихте тази точка високо в дневния ред. Спирането на обезлесяването е изключително важно по три основни причини. На първо място да се спре загубата на биологично многообразие, да се справим с климатичните изменения и да постигнем целите до 2030 година за устойчиво развитие, както и поетите задължения по Парижкото споразумение. Загубата на гори, влушаването на горите оказват своето въздействие върху стабилността, сигурността, правата на човека, климата, биологичното многообразие, здравето, и живота и на местните общности и на цялата планета. Европейската комисия е, помага да се реши този проблем. Страните от Амазонка, всички държави, които са засегнати и постоянно е в контакт с съответните власти, включително тези в Бразилия. Различни оперативни инструменти бяха активирани, така щото да се подобри настоящето положение. Включително след искането на Боливия, Центъра за координиране на действия изпрати свои пожарникари и такова подпомагане може да бъде отпуснато на всяка една засегната страна, ако се изправи, извинете, отправи искане по официален път. Системата Коперник бе активирана за пожарите в Бразилия, в Боливия и части от Перу и Парагвай. Европейският съюз вече финансира развойни проекти, които са пряко свързани с земеползването и горите около Амазонка, включително в Бразилия. Те възлизат на 128 милиона евро и се планират нови действия, които възлизат на 28 милиона евро. Ние сме в тясно сътрудничество с чилийските власти, както и колумбийските власти. Те активно координират местните действия за решаване на този проблем. На последната среща на Г7 ние подготвяме среща на високо ниво за района около Амазонка в рамките на Общото събрание на ООН. Приоритетът, разбира се, е да се погасят тези пожари, но е необходимо също да се решат проблемите, свързани с причините за това, то е разширяването на земеделието. Европейската комисия излезе с едно съобщение за засилване на действията за възстановяване на горите. Това съобщение очертава цялостен набор от мерки, включително подкрепа за устойчиво земеползване. Това означава да се работи с държави партньорки, за да се намали натиска върху горите, както и да се насърчи възстановяването на горите. Европейският съюз също се занимава със своя отпечатък върху земята с регулаторни, нерегулаторни мерки, да се свете до минимум риска от внасяне на гори, свързани с обезлесяване и влушаване качеството на горите. Работим също за да се подобри качеството на информацията за горите, както и веригите за доставки на стоки, като създадохме и една обсерватория за обезлетяване и влушаване на качеството. Научна информация би била изключително важна тук и ние използваме такава в Европейския съюз. Сътрудничество с наши страни партньорки е много важно. Искаме да видим какви ще бъдат економическите последствия от по-нататъчно обезлесяване. Европейската комисия иска устойчиви действия срещу обезлесяването и сме готови също да помогнем на онези, които са засегнати от пожарите по Амазонка, както и по цял свят. По какъвто начин е, можем и в тясно сътрудничество с властите на тези страни. Благодаря ви, председатели. И аз ви благодаря. Е, сега ще чуем ораторите от политическите групи. От името на НП давам думата за две минути на госпожа Магине, заместник председател на Европейски парламент. благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Топорайнен. Вие сте наистина експерт по горските въпроси и много се радвам, че сте тук при нас за този дебат. Комисията също беше много важна. Е, не виждам достатъчно членове на парламента, които да говорят по тази тема, докато аз се чувствам наистина мотивирана, защото въпросът е как глобално да работим заедно. Нито една нация не може да се справи сама с такъв проблем въпреки че суверенитета е важен, трябва да се запитаме, не може ли мултилатерализма да се подсили, а не да се отслабва и когато нещо не работи, да отчитаме слабостите, но и напредъка. Например, в Бразилия неодавна беше подписано споразумението от Летисия с седем държави от Латинска Америка, но това стана след натиск на международната общност. Всички ние ще пострадаме, ако Амазония умре. Вие знаете подробностите. Добре, е, че се отчита факта, че горите се унищожават, за да се развива селското стопанство, но ние имаме това споразумение и трябва да сме сигурни, че елемента климат в споразумението Меркосур се изпълнява. Разбира се, тук трябва да се прилага подхода на моркова и пръчката – ние, европейците, също не винаги сме оценявали колко са важни горите за биоразнообразието и околната среда. Може би, ако сме малко по-смирени, ще работим по-добре с колегите от Латинска Америка, в Арктика, Индонезия, в Конго. Горят също пожари. Гори торф, отделя се СО2. Благодаря на всички, които участват в дебата. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, председателката госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател, господин комисар. Пожарите в Амазония това лято бяха истинска трагедия, нещо, което наистина много натъжино и мобилизира международната общност. Отражението върху околната среда, социалните въпроси отива много по-далеч от региона Амазония защото Амазония е белият дроб на планетата. Произвежда огромно количество кислород, много е важна за екосистемата. Там живеят и над 1 милион от кореното население поколения наред по един устойчив начин и тяхното наследство трябва да се защити. Имах възможност да работя един месец като доброволец в този район с местното население. Работихме по устойчиви альтернативи. Не можете да си представите в какво положение са изпаднали сега при тази трагедия. Амазония е в пламъци и тази година изгоря 30% повече, отколкото в предходната, защото пожарите там са чести, а живака, който се използва в района, също замърсява водите, почвите, животните. Същевременно не се отчитат проблемите с климата. Господин Болсонаро иска да разработи нова златна мина – не го интересува защитата на околната среда. Също така господин Болсонаро уволни някой от специалистите от Института за околната среда и възобновяемите източници. Господин председател, ние сме стигнали точка, при което няма връщане назад. Огромна част от Амазония вече няма гори. Тя е обезлесена. Ние обаче сме загрижени за съдбата на местното население, за техните земи. Виждаме все повече насилие в териториите с корено население. Също време до някои от техните активисти и водачи пострадаха. Ние в Европейския съюз трябва да търсим решения на регионално ниво и да се грижим и за хората, и за околната среда. Разчитайте на подкрепата на нашата група. Трябва господин Болсонаро да изпълни международните задължения по Парижкото споразумение. Необходимо е също така да се изпълни елемента климат в споразумението Меркосур. Трябва да се работи и с международната общност. Също така трябва да си спомним една латиноамериканска пословица. Само когато умре последното дърво и бъде отровена последната река, ще разберем, че парите не са достатъчни. Благодаря. Много ви благодаря. От името на Риню, колегата Хойзик. Сега, сега вече няма да имаме а, сини картони. господин президент, господин Еврокомисар, госпожо министра, колеги. това лято бе истински кошмар по отношение на горските пожари. Е, един бе шок а, за а, пожарите в Амазония, но още по-голям кошмар бе атаката на президента Бощинаро срещу НПО, които се опитваха да ги, да ги защитят. Но да бъдем откровени, не е само Амазония. От Сибир до Аляска загиват ценни местообитания и важни територии. Проблем за облезлесяването е глобален проблем, но все пак но не е време време да признаем, че ние сме част от проблема. Нашата политика, търговия, правоприлагане е част от проблема. Време е да внесем промяна. Време е парламента да действа. Трябва да кажем, че споразумението с Меркосур е твърде проблематично, но би било много ефтино да се продадем с него. Трябва да навлезем още по-дълбоко. Новата Европейска комисия поставя екологията като свой е, основен приоритет европейската екология. Не е достатъчно да работим за Европа. Става дума за целия свят. Ако искаме да спасим планетата си, нашата цивилизация, трябва да гарантираме земеделска политика, която не допринася за обезлесяване, защото сега е така, включително и в Амазония. Нашата търговска политика не трябва да допринася така, защото в момента е точно обратното НАТО. Същото се отнася и за нашата енергийна политика, защото тя също допринася за обезлесяването. Трябва да променим всичко това заради нас самите и заради нас в името на нашите деца. Председателят благодаря от името на зелените госпожа Хаутала, заместник председател. Благодаря, председателю. Тези пожари в Амазонка се случват навсякъде и това беше е, повик да се събудим. В Юго-Источна Азия също има такива. За да се справим с климатичните изменения, трябва да улавяме въглероден двуокис по всякакъв начин. Единственият добър начин сега е посредством горите. Горите биват превръщани в земеделски земи и споразумението Меркосур е насочено към износ на продукти, които се отглеждат на такива земеделски земи, т.е. водят до обезлесяване. Сделката Меркосур обаче не гарантира, че климатичното споразумение, както и други ангажименти, ще бъдат спазени. В него няма санкции в раздела Устойчиво развитие – Що се отнася до обезлесяването, ми бе обещано нещо, а то беше да се погледнат регулаторните мерки, свързани с търсенето. Нужно е законодателство, така щото да гарантираме пред нашите потребители, че ние не насърчаваме обезлесяването. Имам въпрос към финландското председателство. Вече бе решено, че съветът по земеделие ще се занимае с обезлесяването и влушаването качеството. Защо само този съвет, а защо не съвета по околна среда да се занимае също с този въпрос? Благодаря. И аз ви благодаря от името на идентичност и демокрация, господин Оже, за две минути. Хаутела на ме αντικαταστήσει στο проедрио, γιατί πρέπει και εγώ να πάρω ще помоля колегата да ме смени, защото ще заема мястото да се изкаже. Господин председател, Амазония гори и всички знаем каква екологична катастрофа е това. Ние всички се присъединяваме към тревогите. Ето защо Националната асамблея заедно с господин Макрон откликнаха на тази голяма криза също така и на кризата в Африка на юг от Сахара. Емануел Макрон заплаши, че ще се откаже от Меркосур. Е, същевременно ние знаем какво се случва с канадското споразумение. Той е катастрофа за животновъдите от Франция. Затова Марин Люпен се противопостави. Всички ние сме срещу Меркосур, тъй като той ще унищожи животновътството във Франция. Президента Макрон направи същото заключение макар и по един по-циничен начин. Той използва амазонските пожари, за да каже, че няма да подпише Меркосур. Разбира се, екологията, климата са една твърде сериозна тема, за да се използва тази тема за политически маньоври. Разбира се, благотворителността започва от самия тебе. За това Макрон трябва да работи повече по френските проблеми, е, остров Маршал, Френска Полинезия, също така Гвияна и околната среда там. Трябва да се запази по-добре френската част от Амазония, трябва да се мисли за Мартиника и Гвадалуп – но е, въпреки всички тези сигнали виждаме, че господин Макрон не прави нищо по тези теми и накрая ще подпише и Меркосур. Благодаря. Благодаря, господин Роже. Сега господин Херман Терч. Заповядайте, имате думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Доста се говори за господин Болсенаро. Той излиза виновника за цялата трагедия. Като че ли забравяме, че същевременно в този Европейския парламент си затваряме очите за това, което наистина се случва. Испанските социалисти говорят за това, че там ще се търси злато и какво ли не, но това се случва всъщност в амазонската част на Венецуела под контрола на господин Мадуро и колумбийските групи, които са там на място, благодарение на комунистическия режим на господин Мадуро. В момента в Боливия изгоряха 2,5 милиона хектари гора. Това не се случи в Бразилия, но никой не говори за Боливия. Защото господин Моралес, който се използва производството на кока и на кокаин, всъщност предпочита тези територии да се изгорят. И това също е огромна катастрофа. А ние говорим единствено за Болсонаро. Благодаря ви. От името на ГУЕ колегата и заместник-председател господин Пападимулис. Благодаря, госпожо председател. Това, което чухме от съвета и комисията, но което казват и учените, отговаря на действителността. Всичко това показва, че думи не са достатъчни. трябва дела. Не е достатъчно да водим дебати. Наистина трябва да направим изводи и да действаме, да упражняваме упражним натиск, за да преустанови разрушаването на амазонските гори, а от тук и белия дроб на белите дробове на планетата. Т.е. когато става ясно, че по сечта в Амазонските гори по време под ръководството на, госп... на президента Бостинаро е, е нараснала с 80% само за една година и говорим за три послед... последователни години. Ние трябва да действаме. Сраме за Европейския парламент, че този дебат няма да доведе до резолюция поради крайно десните в нашия парламент. Необходими са мерки, необходими са действия трябва да използваме Меркосур, за да упражним натиск и върху господин президента Борсонаро. Благодаря, господин Пападимулис. Давам до на господин Пападакис. Благодаря. Изключително голямо разрушение наблюдаваме по река Амазонка. То е в резултат на действията на големите фирми, които изсичат гората. Финансовите институции плащат за това. Реакцията на Болсинаро всъщност засилва всичко това. Той насърчава бизнеса, дава земята и горите на големи фирми, които са кът дърветата. Ползват се, правят се такива неща и от европейски дружества. Затова европейските правителства трябва да направят нещо. Трябва да видим какво ще стане споразумението Меркосур. Независимо от всичко казано за климата, Европейския парламент с гласуването на, Европейския, на Европейската народна партия не прие ясна програма. Необходими са средства, за да се погасят тези пожари и да се възобновят горите. Трябва в зоната да се спре е, цялата економическа дейност. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Пападакис. Сега давам дама думата на другите членове. Първият е господин Петър Лизе за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Горските пожари в Амазония са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 Бразилия не е поела ангажименти да мали емисиите от промишленото производство. Основните задължения на Бразилия обаче са да поддържа и разширява горите. И ако това не, не стане факт, опасността за световния климат е много голяма. Но има и други горски пожари в Сибир, в Аляска, съставляват не по-малко малко опасно за климата. Отделя се огромно количество метан, още по-вреден за климата от въглеродния диоксид. Да не бъдем примитивни, говори се за спиране на Меркосур. Можем да спрем цялата търговия с тези страни, но можем ли да овладеем така положението? Можем ли да овладеем е, Китай? Разбира се, не, не трябва да бъдем безкритични спрямо Меркосур, но нека опитаме чрез диалог да стигнем до корена на нещата и да поемем своята отговорност. Вчера разговаряхме за европейските гори. Ние трябва да защитим нашите гори, трябва да се заемем с залесяване. А това означава следващи действия. Може би е добре, че днес говорим и по двете теми, без да стигаме до резолюция, нито за горите в Европа, нито в световен мащаб, но трябва да действаме внимателно, да помислим какво е необходимо и да решим, необходимо и да решим какво ще правим през следните седмици. Председателката, благодаря господин Петър Лизе, Мириам Дали, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всъщност ние говорим за най-голямата тропическа гора в света която е на път да бъде унищожена. Амазония е важна за нас, защото е важна за световния климат. Това е поглъщател на въглерода. Ако амазонските гори изчезнат, със сигурност климатичните изменения ще се ускорят. Имаме стотици пожари и в Арктика, и на юг от Арктика – само тези пожари произведоха над 100 милиона тона CO2. Това е порочен кръг. Ако не се направи нищо, за да намалим своите емисии, Глобалното затопляне ще продължи и пожарите ще се умножават. Амазонските гори са елемент от споразумението между Европейския съюз и Меркосур. В интерес на всички е такива клаузи да се изпълняват. Същевременно има богати страни, подписали Парижското споразумение – и те изискват от други страни да изпълнят своите задължения. Но ние имаме собствените си отговорности, трябва да променим своя начин на използване на въглерод. Необходимо е глобално действие. Благодаря. Благодаря ви. От името на Риню, колегата Стефанута, минута и половина. Госпожо председател, господин комисар, Както виждате, галерията е пълна с млади хора. Те се вълнуват много повече от нас относно климатичните изменения. Природните бедствия, горските пожари не са нещо, с което всяка държава трябва да се справя сама за себе си. За съжаление, пожарите по течението на Амазонка са една глобална тенденция – Броя на пожарите по света се увеличил в сравнение с миналата година и това е едно огромно експоненциално увеличение. През август 2018 година имало 16 000 пожара. Август 2019 година имало 79 000 пожара. Тоест увеличението е 400% и повече от 400 дори. Ние не можем да стоим на страна, когато другите държави а, страдат. Нито една държава не е застрахована, че това не може да се случи и никоя не може да се справи сама. Изключително е важно да имаме координирани действия, за да се възстановим след такива бедствия. За увеличаването на температурата на планетата въжи за всички ни. Трябва да успяваме да се справяме с природните бедствия, трябва да сме готови да допълваме националните способности, когато те не могат да се справят сами. Защо го казвам? Защото съветът уряза тези средства. госпожо председател, нужни са такива средства. Не само за пожарите, те са за хората, за тяхното бъдеще, за бъдещето на тези млади хора е и там. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Стефанута. Следващият оратор е господин Жадо за минута и половина. Е, благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Има два подхода към проблема. Първо, разбира се, отхвърлянето и емоцията, но колкото и да плачем за тези прекрасни горски гори, е, как да не заклеймим Борсонаро, който продава своята страна на крупния бизнес това корумпирано правителство, което залага и е, има съвсем отрицателно отношение, но има и друг, един неемоционален подход. Това е да поемем собствената си отговорност която е наша и никаква повече. Господин еврокомисар, говорихте за Меркосор и да страните. Чувам от другите политически сили, че е добре да зачете меркосори. но ако не желаете то това споразумение, в което се е включил и Бразилия, това, ако приемете, това означава разрушаване на Амазония. Не виждате ли, че предлаганата Предложението за ОСП от комисията допринася още повече. Ако не виждате всичко това, не виждате собствената си отговорност. Вие сте част от съсипването на Амазония и на нейното население. Нека това бъде ясно заявено тук. Председателката, благодаря господин Жадо. Малин Бьорк, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Амазония гори и ние не знаем дали ще успеем да се справим с това климатично бедствие. Ако всичко получава, продължава със същите темпове, глобалното затопляне наистина ще доведе до катастрофа на планетата. Президентът Болсонаро също носи отговорност – защото неговите политики е, са такива, че от тях страда кореното население, ЛГБТ и общността, а това е бедствие за цялата планета. Неговите политики на обезлесяване са лоши и е странно, че не реагират всички. Ние трябва да откликнем. Един от очевидните пътища е да спрем преговорите по споразумението Меркосур и да кажем, че Парижкото споразумение трябва да е задължително да се изпълнява, трябва да спре обезлесяването на Амазония. Необходимо е да се вслушаме в младите хора, които искат да направим всичко по силите си. Благодаря ви. Колегата Елеонора Еви. Благодаря, госпожо председател. Ние, европейците, също отговаряме за случващото се в Амазония и останалата част от света. Използването на палмово олио, месо, вноса на фураж, соя, царевица, създава натиск върху горите в трети страни и води до обезлесяване. Затова приоритет номер едно трябва да бъде намаляване на този отпечатък на потреблението. Е, на света има 820 милиона лица, които нямат какво да ядат. Съвсем доскоро 1 милиард е, пък от другата част на света бяха със свръхтегло. Някой днес казва, че са 2 милиарда, 2 милиарда лецата, които са свръхтегло и милиони умират от това. Има и много храна, която се изхвърля. Те, всичко това поставя под въпрос бъдещето на планетата. Трябва да изкореним тези проблеми в ОСП, в търговската политика, ако не искаме сериозно да постигнем програмата до 2030 година. Трябва да намалим бедността, глада, неравенството, експлоатацията на ресурсите по света. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Еви. Следващият оратор е Адам Ярова за минута и половина. От свята и резервуар благодаря, госпожо председател. Горите са белите дробове на планетата. Те улавят въглеродните, въглеродния окъс. Сега много гори горят, за да се отвори място за селско стопанство. Това трябва да се промени. До момента обаче не сме успели да повлияем на страните, където се сече. Постигнато бе споразумението Меркосур. То може да бъде използвано тези държави наистина да се съобразяват с Парижското споразумение по отношение на горите. Ако това споразумение бъде ратифицирано, е, тогава страните от региона ще трябва да възпитават поемат своите ангажименти в областта на климата, хуманно отношение към животните и санитарни изисквания, както във Франция и Германия. Но знаем също така, че предстоят им сериозни инвестиции в Южна Америка, но ние трябва да поставим условия и изисквания за това ако не бъдем последователни, няма да постигнем резултат. Трябва да спрем горите в Амазонка, пожарите в Амазонка, но не трябва да допускаме това да става с цената на нелоялна конкуренция и в ущърп на, на европейците. Председателката, благодаря господин Ярубас, госпожа Кати Пири. Минута. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Всъщност, заради тези пожари, ние се замислихме и за кореното население. Там 2,7 милиона, 300 етнически групи, много от тях живеят в изолация и се радват на огромното богатство на тропическата гора, но тяхното бъдеще е несигурно. Правителството и други искат да експлуатират тази територия, да унищожат начина на живот на тези хора. Така че тези пожари не бяха случайни. Те бяха нарочни, за да се използва земята за селско стопанство. Не е случайно, че пожарите се увеличиха рязко след идването на власт на президента Болсонаро. Той иска кореното население да напусне земите на дедите си. Същевременно активистите на това население правят всичко, което могат, но никой не ги слуша. Ние трябва да ги слушаме. Трябва да продължим да използваме економическата си мощ и инструментите на външната политика, за да защитим човешкото достоинство, биоразнообразието и нашата планета – ще завърша с това, което каза Маркос Майоруна, един от водачите на местни племена. Той каза, тази гора не е само наша, тя е на всички. Благодаря. Благодаря на колегата Пири, колегата Антони Хук. Хук. Благодаря, госпожо председател. Небето над Сао Пауло са почерне, бе е почерняло от пожарите горите и тези гори са нашите бели дробове. Те са ни необходими за да дишаме. Местното население имат основното изконно човешко право е, да на съществуване, а горите унищожават тяхното съществуване. Европейския, британския парламент за сега, сега не работи, но нашия парламент ни дава възможност да говорим. Търговията се разраства, БВП се нараства и ако споразумението Меркосур се сключи, се споразумее, е, ще има сериозни резултати. Господин Болсонаро, унищожението на горите е, е много сериозно. Не е необходимо да горим горите, за да създаваме благоденствие. Благоденствие ще създадем, като спасим планетата си. Председателката, благодаря. Колега Хук, е, господин Скот Кейто има въпрос с синя карта. Приемате ли? Така че, е, госпожа Скот Кейто, имате половин минута за да е, е, писмото до госпожа Малмстръм, много членове на този парламент привлякоха вниманието е, към поведението на Болсенаро е, и казаха, че не бива да сключваме споразумението, ако той не поеме с своите споразумения. Либералите не поеха този ангажимент. Искам да попитам господин Хук, готови ли сте да гласувате против безпоразумението Меркосуро? прокуратура съдържа сериозни ангажименти в, обла, в тази област. Отговор. Не, не съм запознат с а, писмото, за което говорите. Мисля, че въпросът е твърде сложен, за да отговоря с да или не но аз съм категорично на мнението, че търговското споразумение е, трябва да се застъпва за околната среда, основните човешки права и честните отношения. Благодаря, колега Хук. Сега ще дам думата на госпожа Анна Кавацини. Минута и половина. Yeah, you, Благодаря, председателю. Всяка минута е една част от, бели, от белите и зелени дробове на нашата планета уминат. Е, екстремистът Болсонаро бразилския президент посяга и на, климат, и на споразумението от Париж и на основни човешки права, но европейската политика също носи отговорност само през последните години. Тук са внесени 60 000 тона етанол, 70 000 тона говеждо месо, 500 000 тона соя. И всичко това е с цената на ценни гори. Гората, земята гори, а ние подклаждаме огъня, защото това горите означават повече етанол, повече, а повече търговия означава повече обезлесяване. И Болсонаро ще ни бъдат благодарни е, заедно с лобитата, които представлява. Ние трябва да застанем в защита на хората. Протестите по улиците ни призовават да поемем ангажимент. Ние трябва да спрем Меркосур и да не допускаме експлоатация. Нашия парламент има възможност да постигне справедлива глобализация. Мисля, че е време да го сторим. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо Кавацини. Мартин Бушман. Една минута. Благодаря, госпожо председател. От седмици бразилските гори са обхванати от невиждани пожарни. Основната причина е изключително голямата, под голямата консумация на А, Това се прави от години. Унищожават се ценни растителни и животински видове, унищожават се жизнената среда на местните хора. Животните и растенията, загинали в огъня, е, освободение въглероден диоксид са само част от резултатите, но е, разрушаването на екосистемите си има име. Това е екоцит. Съществува е, понятието геноцид, но и понятието екоцид е, се смята за посегателство върху човечеството. Много големи държави, като Франция, Великобритания, настояват това да се отмени. Последствията са катастрофални. Им налагат се единствено глоби, но концерните охотно си плащат, защото печалбите са многократно по-големи. Трябва да сложим край, категорично край на подобно поведение. Благодаря. Председател, благодаря господин Бушман Кристоф Ханзен. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Това лято цялата планета пламна. Пожарите бяха в Амазонка, Азия, Африка. В Европа имаше много повече диви пожари, колкото десетте години преди това в Арктика. Изгарянето на торф ни води също до бързи действия. Трябва да се справим с това на глобално ниво. Вместо да посочваме с пръст Както каза господин Жадо, който си тръгна, след като изпълни своето шоу, трябва да действаме бързо, а не да сочим с пръст към определени споразумения. Трябва да изнасяме своите стандарти и да се борим на световно ниво с климатичните изменения. Меркосур е една изключителна възможност Бразил да изпълни своите задължения по Парижкото споразумение за климата – те трябва да възобновят 12 милиона хектара, както и да има 0% незаконна, незаконно обезлесяване. Търговската политика няма да реши всичко, няма да реши всички проблеми, но може да помогне. Например, посредством многостранни споразумения с различни стоки от екологичен характер. Трябва да създадем съпъстващи мерки, като схеми за сертифициране. Не трябва да сочим с пръсти да виним, а да си сътрудничим. Не трябва да смятаме, че сме победени. Не, това е едно човешко бедствие, което трябва да бъде решено от хората. Благодаря. kiitokset edustaja Hansen. Sitten edustaja Jytte Guteland, ähm, yksi minuutti, Колегата Гутеланд, благодаря ви. Горите дават въздуха на планетата. Те са нашия бял дроб. Следователно, горите са изключително важни за бъдещето, за прехода към едно устойчиво бъдеще. Защото знаем, че те поемат въглеродния диоксид. За да се справим с задълженията си по Парижкото споразумение, трябва да ги опазим. Разбира се, има и нови технологии, които са много важни за нашия преход, но днес ние обсъждаме амазонските гори, които са толкова важни. Не случайно Амазонската гора е наречена белия дроб на планетата, защото тя поглъща милиарди тонове въглероден диоксид годишно. Правилно ме чухте, това е 5% от всички емисии – на планетата. Следователно, тези гори са много важни, за да изпълним Парижското споразумение. Не ги ли опазим, нашето бъдеще е застрашено. Трябва да проявим отговорност и да направим всичко по силите си. Благодаря, госпожо Готеланд, колегата Стефан Бижу. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз съм от отвъд морските територии на Франция и искам да ви предам вика за помощ на населението на поречето на Амазонка, застрашено, в чието живот е застрашен. Всички са засегнати, но има и 300 хиляди европейци, които живеят в Френска Гвиана, в Амазонските гори. Така че ние имаме обща граница с горяща Бразилия и ни това е, ни дава правото, но и ни възлага задължението задължението да защитим Амазон, поречието на Амазонска. Трябва да потърсим начин да действаме бързо. Това е спешен въпрос, но трябва да действаме в рамките на парламентарните действия, координирано и структурирано. Трябва да бъдем логични и е, ефективни. Затова ви приканвам да използваме всички средства, защо, за да приложим в е, Амазония една стратегия за зачитане на устойчивото развитие на крехкостта на био биораз, раз, разнообразието, на силата на местното население и тяхната култура и да поискаме изпълнение на задълженията съгласно Парижкото споразумение. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Бижу, Бас Айкхолт, една минута. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички бяха шокирани това лято от пожарите по Амазонка по... Обсъждахме сделката с Меркосур за подобряване на търговията между Бразилия и Европа. Не, че виним някого. На колегата от НП го казвам. Моля ви, прочетете какво е записано. Ако искаме предотвратяване е, на обезлесяването в споразумението с Меркосул, ще видим такива думи към края на споразумението в главата за устойчиво развитие. Единственото нещо, което се казва е да се насърчат продукти от устойчиви гори и да се насърчи с съгласие включването на местното население. Тоест, говори се само за насърчаване и синоними на насърчаване. Останалата част от сделката е изключително обвързваща. Това ви показва, че тази търговска сделка има много странни приоритети. Повече търговия, а когато говорим за устойчивост, само насърчаване, и това е езика, който е записана тази сделка и това е въпроса към съвета и към комисията. Искате ли да се промени този език, за да се направи така, че да има задължителни правила, а не тези много слаби формулировки в настоящата сделка по Меркосур? За, извинете, с Меркосур. Благодаря ви, господин Екхаут. Господин Морел, минут. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че всички ние сме абсолютно изненадани от това, което се случва в Амазония, но не е достатъчно да заклеймяваме. Трябва да кажем какви са причините, да си направим заключения, защото на първо място виждаме престъпната политика на президента Болсонаро, който унищожи екологичните агенции, използва все повече и повече токсични пестициди. Самия економически модел е този на едрия бизнес в Бразилия, който използва все нови и нови територии, за да отглежда соя най-вече. Колегите от дясно казват, че не е виновен само господин Болсонаро. Това не може да е истина, защото се иска производство на повече етанол, повече захар, повече месо. Това е убийство на климата, скъпи колеги. Обръщам се и от вас от Renew. Разсъждавайте логично и отхвърлете Меркосур. Благодаря на колегата Морел. Колегата Тот. The mic is working. Okay. Благодаря, госпожо председател виждаме е, опустошителните резултати от горските пожари. Трябва да поговорим сериозно за това. Темата е изключително важна. Това е истинско бедствие. Мисля, че задача на Европейския съюз е да предостави финансова и техническа помощ на всеки нуждаещ се, но когато говорим за обезлесяването, трябва също така да осъзнаем, и всички останали, всички причини за това търговски и економически. Радвам се да чуя, че за е, Европа за защитата на горите е опазването на горите е особено важно. Радвам се да чуя от съобщението на комисията, че са готови да, предприемат, да предприемат всякакви действия